утре на 20 октомври 2009 от 9 до 1 и след това от 3 до 9. Дневния ред е качен в интернет, както и в документ може да го намерите. Заседанието го обявявам за приключено. Приятна вечер!